Proszę Państwa, dochodzi kwadrans akademicki, a dzisiejsze nasze spotkanie ma taki charakter. I taka. O ważnych sprawach w ujęciu takim bardzo szerokim. Сега ще обсъдим доста важни въпроси, цял кръг от тях. Понеделник е много голяма част от колегите са на път към парламента. У нас има една песничка, не обичам понеделник, на всички ни е ясно защо. Ако нямате обаче бележки по дневния ред, ще го приемем и започваме с съобщенията на председателя. Излъчваме заседанието по интернет. Има превод на 20 езика, няма чешки, словашки, ирландски, за което се извиняваме. Трета точка, ако не възразявате, протоколите за нали, заседанията 23, 24 януари, 29 януари и 7 февруари ще се считат за приети в края на заседанието. И единствената точка по същество днес след обед е размяната на мнение с госпожа Катрин Желан Ванел, кандидат за длъжността генерален директор на Организацията на ООН за прехрана и земеделие ФАО. Днешното заседание се организира съвместно с Парламентарната комисия по развитие. Добре дошла на заместник-председателката на тази комисия Верка Пера. Ще й дам думата. Още малко съобщения като вод. Отново добре дошли, добре дошла на нашата основна гостенка за деня – която се кандидатира за поста генерален директор на тази толкова важна организация, която се занимава с въпросите за прехраната и земеделието в света. Ние често се срещаме в нашите заседания с представители на ФАО. Много високо ги ценим като колеги и уважаваме съвместното ни сътрудничество. Госпожа Катрин Шасла е първи кандидат за този пост. Жена бе на ще има първи тур в ФАО, като кандидатурите могат да се издигат до края на месец. Госпожа Ланел е инженер по селско стопанство, много добре е запозната с проблемите и на замеделието, и на хранителната верига, било той в нейната родна страна Франция – а и в цяла Европа. Тя е работила в Френското Министерство на земеделието, а също и в Европейския съюз като експерт, свързан с, по въпроси на прехраната. Тя оглавява също така Европейският орган за е, сигурност на и безопасност на храните ЕФСА вече 7 години. Също така е член на много европейски е, форуми, е, като Кодекс Алиментариум и други. Въпросите, свързани с прехраната, са изключително важни за Комисията по развитие. Много често провеждаме съвместни заседания – за, по всички тези теми, които са от е, планетарен мащаб. А сега давам думата на заместник-председателя на Комисията по развитие. Заповядайте. Благодаря, господин е, председател. Аз ще говоря на финландски. Илтапайва, омаста я валекунтани. Добър ден на всички. От името на Комисията по развитие, уважаеми колеги и гости, искам да благодаря на Комисията по земеделие за поканата да проведем това общо разискване с госпожа Жеснен Ланел. За съжаление, председателят на нашата комисия не може да присъства, за което се извинява искрено. Аз съм изключително щастлива, че имам възможност да се среща с, с госпожа Жеслен Ланел, за да чуем нейните представи по основните проблеми, ръста на населението, климатичните проблеми, екологичната ни отпечатък на земеделието. Всичко това а, са хранителни отпадъци и така нататък, разхрищаване на храни. Всичко това са наболели теми в света, включително и за развитите, развиващите се страни, извинете. Европейския съюз и е, агенциите на ООН осъществяват е, помощ от ключово значение в е, това отношение. Много се радваме сега, че Европейския съюз излиза със своята кандидатура и тя е жена, която има много опит в тези, тази тематика. Време е и Европа да заеме водещ полз в ФАО и да дадем възможност на една жена. Вашата а, кандидатура е, се издига в, едно ключ, в един ключов момент, когато всички работим по въпросите за сигурност на прехраната в световен мащаб и да се осигури безопасна и е, здравословна храна. В нашите комисии е, често е, се сблъскваме с документи, които показват, че в момента в е, света има повече недохранване, отколкото когато и да било. Милиони са тези, които са страдат от глад или недохранване и също милиони от недоразвит, недоразвит растеж. От друга страна, растат и затластяването и прекаляването с храни в целия свят. Въпреки тези отрицателни тенденции, официалната помощ от страна на Европейския съюз падна от 18 на 6% през, до 2016 година. Освен това, бяха намалени много сериозно средствата, които отпуска Европейската комисия. Ако вие оглавите ФАО, вие ще поведете е, световната борба срещу недохранването в рамките на целите за устойчиво развитие. Това е, е тези цели са от изключително значение. Нека да чуем какви са вашите, каква е вашата визия за изваждане на преден план на въпросите за безопасност и сигурност на прехраната. Пожелаваме ви успех. Заповядайте, имате думата. И бихме ви помолили да говорите горе-долу 15 минути. След това ще има възможност да обсъдиме и да проведеме сесия на въпроси и отговори. Господин председател, председател на Комисията по земеделие, госпожо заместник председател на Комисията по развитие, госпожа и е, господа и дами депутати. Благодаря, че ме каните на това изслушване. Е, в миналото с удоволствие съм идвала да разговарям с вас е, като изпълнителен директор на ЕФСА. Тези е, размяна на мнение винаги е била е, много ценна и важна за мен. В момента аз заставам пред вас е, в качеството си на кандидат на Франция и на Европейския съюз за поста генерален директор на ФАО. 2019 година ще бъде важна година за ФАО, за персонала и за всички нас, защото ще се избира нов генерален директор. Както знаете, кандидатурата ми е, бе подадена от Франция на 17 декември. Тази кандидатура е едно сериозно предизвикателство, затова с подкрепата на президента на Френската република господин Макрон, аз заявих, че ще бъда кандидат дори преди да започне набирането на кандидатурите. И в последните месеци насочих енергията и ентусиазма си за диалог с правителствата и заинтересованите страни. Изготвих проекти, приоритетите си и проекта си за ФАО. Започнах и диалог с правителства, с регионални условия, местни власти, научните среди и всички, които имат отношение към хранителната верига. Разговарях и с гражданското общество с, целта, с цел да представям моят проект и моите приоритети. Току-що се върнах от Адис и от Египет, после ще посетя региона на Тихия океан и в Латинска Америка и Азия ще пътувам след това. Възползвам се от всяка възможност да отида на място и да общувам с общностите, които се занимават с замеделие или е, риболов. Много се гордея, че съм кандидат е, от Европейския съюз е, и то е единствен кандидат. Съвсем не е случайно се обедини Европейския съюз около една единствена кандидатура, за разлика от 2011, когато имаше двама кандидати. Ние сме наясно, че когато сме обединени, сме по-силни. Затова решихме да излезем с една кандидатура. В Европейския съюз ние ценим колко международното сътрудничество и многостранността. Затова е, е, ние предоставяме половината от помощта за развитие и сме активен член във всички дейности. Освен това, ФАО е единствената организация на ООН, в която Европейския съюз членува като пълен член. И ние допринасяме около 40% от финансирането на ФАО, включително и с доброволни е, вноски. Аз съм кандидатка от името на Европейския съюз и от Франция. Искам да подчертая, че всички държави членки на ФАО се обединяват около приоритетите, които искам да предложа. Ще ги обсъдя с вас. Ние в момента се намираме в много важен момент. А, нараства броят на гладните хора. 821 милиона хора гладуват. Това означава същото цифра, която беше на гладуващите и преди 10 години. Освен това, 2 милиарда а, хора, включително и деца, са недохранени. Това е епидемия, съществува и обаче епидемията на наднорменото тегло. Демографския ръст, е, на различните начини на хранене и промените в климата, всичко това са огромно предизвикателство за селскостопанските системи. С тези предизвикателства трябва да се справим. Нашата възможност за да постигнем е, целите на устойчивото развитие до 2030 година е голямо предизвикателство. Не може да продължаваме както до сега. Както знаем, е, трябва да действаме. Трябва да сме смели. Какви са нашите решения? Има ли такива? Има е, трябва обаче да ги приложим за тази цел, трябва да си сътрудничим, да има сътрудничество между заинтересованите страни и правителствата. За това ни трябва ФАО, трябва ни ФАО като доставчик на знания, основани на науката. <clears throat> трябва ни ФАО като платформа за диалог и конкретни действия, като катализатор за сътрудничество и синергии. Трябва ни ФАО, защото имаме нужда от техническо сътрудничество и взаимопомощ към правителствата. Днес искам да се спра на някои от най-важните приоритети. Най-напред искам да се съсредоточа върху младите хора. Младите хора, както и мъжете, жените, които произвеждат, преработват и, раз, и, и, и продават хранителни продукти, са в сърцето на нашите политики. Трябва да работим с тях. Освен това, трябва да предприемем мерки така, че хранителното продоволствие, рибарството, лесовътството се отново приоритет на политическия дневен ред. Тези сектори не са сектори от миналото, те са много важни за бъдещето ни. Тези сектори играят огромна роля за безопасното продоволствие за всички нас. Освен това, те са важни за, в борбата срещу бедността и една, една устойчива етост. Те са важни за екосистемите, трябва да защитим и нашия климат. По принцип, трябва в рамките на дневния ред на ОНЕ да се съсредоточим върху мира, благоденствието за всички хора на планетата. Освен това, трябва да помислим за отпадъците в хранителната верига. Трябва да произвеждаме повече, но в същото време да защитим водните ресурси и климата, както и биологичното разнообразие. Затова искам да осигуря факта, че ФАО ще стане по-видимо и ще привлече повече публични и частни инвестиции. Там, където има селскостопански общности, независимо дали това са малки острови или пък области, в които намалява водата или населението, или пък това са продуктивни региони, където обаче има нужда от подобряване на качеството на водата и на почвите, или пък това са региони, в които върлуват болести по добитъка. Трябва във всички случаи да се съсредоточим върху помощта, идваща от ФАО, да се идентифицират проблемите от страна на правителствата и да се помогне на тези правителства да помислят за съответните решения. Нито една страна не може да се справи с тези предизвикателства сама. ФАО е общия ни дом. Трябва да работим заедно и да подобрим сътрудничеството си. И то трябва да има сътрудничество юг-юг-юг-север триъгълно сътрудничество, тъй като искаме да мобилизираме знанията, талантите и способностите навсякъде в света. ФАО направи много до момента. Имаше важни ресурси, е, които бяха на разположение на ФАО, но трябва да направим повече. Трябва да създадем сътрудничества и синергии, за да сме по-ефективни в бъдеще. Е, пред нас има много предизвикателства. Въпреки това, зная, че може да успеем, ако работим заедно. Това, което постигнахме за последните 50 години, беше съществен напредък. И увеличихме три пъти производството на храни, докато населението се увеличи два пъти и половина. Трябва нашите продоволствени вериги да станат по-устойчиви, за да отговорим на нуждите на нарастващото население. ФАО набира знания. Тези знания са много важни за намиране и прилагане на решения, които са адекватни и за, за адекватни за решаването на про- проблемите, пред които сме изправени. Трябва да сме по-прозрачни, трябва да сме по-инновативни и да сме по-склонни към сътрудничество. ФАО е абсолютно интегрирана система в рамките на ООН. Ние ще работим както с нашите организации партньори от от ОНЕ, така и с Световната продоволствена програма. Тря, искам заключение да подчертая. Трябва да защитим нашите ресурси, за да сме по-включващи, по-устойчиви и по-ефективни. Трябва да осигурим достъп на всички до хранителната верига. Трябва оптимално да се борим срещу климатичните промени и да използваме ресурсите си. Трябва да разберем както количествено, така и качествено нуждите на населението. Трябва да помогнем на хората да имат, да се радват на едно сигурно бъдеще, като създадем заетост в селскостопанските райони. Аз силно вярвам, че Европейския съюз може да успее, когато действаме заедно. На френски. Генерал Моята кандидатура е първата кандидатура на жена за ФАО. А също така за първи път Европейския съюз представлява една единна кандидатура за този пост. Никога жена не е била е, кандидат за генерален директор от създаването на ФАО от 1945 година. С вашата подкрепа, с вашата енергия и мобилизация аз мога да бъда първата жена, първата европейка, която ще управлява ФАО. Благодаря и съм готова да отговоря на всички въпроси. bardzo dziękujemy. Państwa, przeszlibyśmy w tej chwili do wypowiedzi. Благодаря. Сега може да задавате въпроси, колеги. Господин Това има думата най-напред. Бонжо. Може би е да бъде ремарка. Добър ден. Първа една бележка за тези, които не са го е, работили с госпожа Катрин Желан Лане, мога да кажа, че аз е, години наред съм работил с нея в ЕФСА в качеството си на евродепутат и е, съм наясно колко голям прогрес е, направи ЕФСА под нейно ръководство, особено в областта на прозрачността. Тя работи с всички сили, за да е, работи по въпроса за набиране на експерти. Защото ЕФСА винаги е съществувала в е, едни много големи напрежения, с големи дебати и нейната работа е, бе сериозна. Едно нещо, което не чух е, в речта, която бе изключително добра, е независимостта на прехраната, т.е. възможността а, хората да се прехранват от това, което произвеждат сами. От 1996 година а, се въведи тази терминология в ФАО за южните страни. Това е много важно. Затова искам да чуя каква е и вашата визия по тази тема. Нека да ви чуеме, госпожо, бъдеще, е, бъдещ директор на ФАО. Аз абсолютно твърдо подкрепям а, е, кандидатурата ви. Мадам, ну ву félicitons d'être... Госпожо, е, поздравления за това, че сте кандидат на Франция, естествено и единствения кандидат от Европейския съюз за генерален директор на ФАО. Вие е, ще се е, състезавате с много кандидатури от различни страни и, канди... Е, и континенти. Благодарим ви, че дойдохте тук да представите в своята визия за по... замеделие, което има отношение към опазването на околната среда и към интересите на потребителите. Има много предизвикателства в тази тематика, но земята може да произвежда и повече и по-устойчиво. Три основни момента за мен са важни за земеделското производство. Едно от тях е автономността на производството, а също каква е вашата позиция по пакта за прехрана? първия стълб, където се говори за е, за ОСП, където се говори за ограничаване на доходите. Реформата продължава, продължават и преговорите по нея. Какво е вашето мнение за искането на комисията да се намалят е, кредитите? Освен това, какво е мнението ви за сведо... свободният е, обмен или е, световните търговия? Е, като се има предвид, че някои от договореностите са фатално разрушителни за Европейския съюз. Голяма част от страните са напълно разжител... различни и а, е, не произвеждат а, е, земеделски продукти с толкова голямо качество, колкото се произвеждат те в а, е, Европа. Благодаря. Благодаря. Госпожо Ланел, мисля, че наистина правилно е на всеки 7 юни да честваме Деня на хранителното продоволствие, защото ако нямаме добро хранително снабдяване, това е, ще е лошо за здравето на хората. Имаше обаче големи скандали. Салмонелата с е, бразилски пилета, е, имаше скандали с месо. Мисля, че повече че има нужда от сътрудничество между компетентните органи на държавите членки. И искам да ви попитам каква ще е ролята на ФАО в това да се опосредства сътрудничеството между държавите членки. Госпожа Хайбош, радвам се, че при вашите приоритети Засягате младите хора. Когато погледна Африка, се вижда много ясно, че именно младите хора ще имат бъдеще нужда от перспектива. Така че правилно е младите хора да са в центъра на политиките. Вие казахте повече производство, но съобразено с климата. Аз бих казала и околната среда, но вие сигурно имате и това предвид. ФАО до момента действа много устойчиво и екосъобразно, що се отнася до аграрната екология. Това се вижда и от вашето изявление. Вашите приоритети се, връзват, се свързват много добре и с хранителната суверенност – защото за хранителната екология трябва много да се мисли. Вие как мислите да действате в рамките на аграрната екология? Е, според мен има нужда повече от инвестиции в тази област. Какво е вашето мнение? И бихте ли подкрепили повече инвестиции тук? И на второ място, тук в парламента, заедно с ФАО създахме парламентарната асамблея срещу глада. Е, тази асамблея е все още много нова. Имаше голям конгрес в Мадрид и по този повод Испанския парламент създаде подобен алианс срещу глада. Е, тези инициативи се разширяват сред другите национални парламенти. Имате ли тук идеи как може да се поощри сътрудничеството с националните парламенти? Вие казахте току-що, че това е много важно, защото наистина имаме възможност по-интензивно да се работи на национално равнище, защото парламентите са много свързани с правителството. Благодаря ви, жена. Желая ви успех. Аз ще се радвам, ако вашата кандидатура е успешна. А също не и на последно място, че това ще е хубаво и от гледна точка на това, че жена ще оглави ФАО. Bardzo dziękuję. Pan poseł Andriu. Господин Андрю. Oui, merci, monsieur le, le président. Merci à vous. Благодаря, благодаря, че сте сред нас, госпожо Лане. Действително, ние сме се срещали с вас нееднократно на различни нива. И е, много ни е приятно да чуем колко е, високо оценявате нашето партньорство. Това е измерение на сигурността на прехраната, на суверенността като цяло ми е интересно доколко вие приемате, че доколко е, оценявате тази тема като важна. Вие когато работихте във Френското а, министерство, говорихте с, и работихте с, с много ентусиазъм за цялата проблематика за опазване на околната среда. Тук говорихте и за проблемите с недохранването два, сред 2 милиона души, за прекомерното тегло на също много голям брой. Как очаквате да съчетаете мерките в тези две явления – освен това, как ще направите връзката между прехраната и здравеопазването? Вие коментирахте във вашите думи, че има сериозно предизвикателства за прехраната, особено свързана с производството на, на локално ниво. Много сериозни са предизвикателствата, за то, които се поставят пред нас за обвързване на земеделското производство и е, здравето на хората. Също ние трябва да мислиме и за чисто агрономотехническите мерки, които трябва да се разработят ние имаме всички, всичката увереност, че вие можете да се заемете с тези теми. Е, имате нашата пълна подкрепа да минете да, така, по целия път, който е, е необходим, да изпълните основните изисквания, така да се каже, червените линии е, в тази тематика. Следващия оратор. Благодаря, благодаря за вашите уводно думи и добре дошли и обратно при нас. Ние е, тук е, чухме немалко за сигурността на продоволствията. Ако можем да го погледнем и през един друг ъгъл, примерно А, какво е отношението ви към отглеждането на рапица и съответната цена на световните пазари? В момента нашите страни, които са от най-богатите, са на път да проведат реформа, която е необходимо да бъде и достатъчно прозрачна защото цените се определят и от чисто психологически фактори. Затова е изключително важно да има и достатъчно информация. Тази информация понякога се загубва в цялия огромен обем от данни и като че ли е, няма достатъчно ясно сигнали, които да обърнат внимание на обществото какво се случва. Е, какво мислите вие, какво може да направи ФАО, включително и в е, бъдеще? Хойшлинг. Ja, vielen Dank господин Хойслинг. Благодаря за вашето присъствие и мисля всички може да се обединим около пожеланията за вашия успех. Политиката на ФАО беше противоречива на някои в някои моменти. От една страна се говори за повече производство, но в някои области имаме свръхпроизводство. В западните страни 70% от пшеницата отива за фураж, т.е. Е, отива за огояване. Това не е много устойчиво за целия свят погледнато. Как си представяте тази дискусия и дискусията за това, че много хора казват това е решението, бъдещето на селското стопанство, това е модернизацията, но други гласове казват е, бъдещето на селското стопанство е екологизацията. Какви е с други думи вашите модели за бъдещето на селското стопанство? На следващо място глобализацията. Имаме глобализация в селското стопанство. За съжаление, има малко търговци на глобалните пазари. Малките селски стопани се губят вече. Те изчезват от пазарите. Какво ще направите да подпомогнете малките селски стопани в рамките на глобализацията? Нашата цел е да има по-малки, повече малки и средни предприятия на пазара. Благодаря. Президент парламенту, пани посол Магинес. Госпожа Магенес. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашата презентация, госпожо. Чухме вашето емоционално изявление, свързано с малкото, малкомащабното селско стопанство, екосъобразното селско стопанство. Смятате ли, че индустриалния, комерциалния модел е лошия модел? Смятате ли, че екосъобразният модел е по-добрия? Аз не смятам, че има добри и лоши модели. Какъв смятате, че е най-подходящия модел? Аз идвам от една малка ферма. Бяхме 8 деца. Имах, работехме във фермата, но в момента има само един човек, който работи в тази ферма. Как може обаче да е, преоткрием колелото, защото тази ферма, за която работя, тя е индустриална ферма. Много от малките ферми, които започват като малки, те искат да се развиват и наистина, когато има развитие, а, хората отиват от селските райони в други райони и там си намират препитание. Питам ви как ще решим този проблем, този конфликт, а, това противоречие и какъв трябва да е модела на селското стопанство за Европа, за развиващия се свят и какъв ще да е модела за онези, които искат да се върнат назад защото развиващия се свят не може да намери хора, които да работят в селското стопанство, било то индустриално или екосъобразно селско стопанство. Мерси, месье президент. Мадам... Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за представянето и за това, че сте тук сред нас ние много внимателно ви е, слушаме. Както по темите за земедалието, така и за всички останали е, теми, с които ще се сблъскате в бъдещата си мисия искам да ви кажа, че е, безспорно годините, които прекарахте в ЕС, ЕСНА, ви дават много ясен поглед за всичко свързано с безопасността на храните. Но аз също смятам, че е, изключително важен въпрос е и темата за суверенността на земеделското производство. Смятам, че това е една е, наболяла, изключително успешна за дискутиране тема. Ние е, през януари в пленарна зала гласувахме възможности за ЕФСА да може да отговори е, по-добре на изискванията, включително и е, за прозрачност, които вие сте въвели. Много е важно за цялата верига на хранителната сигурност – а друга тема, която също много ни вълнува, са и младите хора. Инвестициите в земеделието, включително и в е, е, научните изследвания, трябва да бъдат обърнати към тези теми. Е, ние предвиждаме средства за тази цел на европейско ниво. И Европейският съюз трябва да може да въведе и тези нови земеделски практики и в развиващите се страни, за да се бориме с климатичните промени. А земеделските райони трябва да са запознати с най-новите земеделски практики. Вие поемате предизвикателството да станете първата жена директор на ФАО и в това не се съмнявам. Смятам, че ще е изключително важно да е, има присъствие на жени в е, световното развитие и моят въпрос е е, така, какво планирате да, за да, като мерки, за да помагате на жените в областта на земеделието? Та, пан посел Николсон, бързо проша. Е, Господин Николсен, да, благодаря ви. Е, ще направя няколко кратки бележки. Настоящата криза се задълбочава в Европа така наречената криза във връзка с разпива, връзката говедо компютър. И някои слабости в е, продоволствената верига продължах, е, проличаха съвсем ясно. Естествено, е, това не е лесен е, въпрос, е, но може би не всички са наясно какво точно става и може би изобщо няма и човек, който е съвсем наясно какво се случва. Е, е, участвах в посещението на членове на нашата комисия в Бразилия и посетихме немалко земеделски стопанства. Познаваме и е, земеделските стопанства тук в Европа. Не можем да е, се сравняваме. Е, при всички положения в Бразилия естествено се отглеждат много животни, много говеда. Те са гордеят със своето говедовътство, но като че ли е, е, и там, а и тук е, се забелязва едно е, дистанциране на е, хората от е, земеделското стопанство, от самото земеделие. Всеки в семейството, в крайна сметка, участваше на времето в тези семейни предприятия и вършеше нещо в земеделското стопанство. В момента е, промените е, ни отдалечават от, и от животните, и от е, земята ние всички естествено осъзнаваме необходимостта от техника, но времено много неща отпадат и се губят. ние трябва да потърсим система, която да а, помогне да запазим не само земеделието и селското стоманство изобщо, но да запазим живота в селските региони. Много от навлизането на техниката и от индустриализацията в крайна сметка допринесе и за обезлюдяване на е, тези селски региони. Така че е, трябва да огледаме всички аспекти на системата, за да можем да се преборим срещу тези, за съжаление, не винаги положителни явления. Желая ви при всички положения е, успех във вашето начинание. Сега, ако ми позволите, аз също, госпожо е, Жеслен Ланил ще ви задам е, един въпрос, който се отнася до глобализацията. Дали това е проблем, дали е предизвикателство или начин да решим проблемите с продоволствието. И като помисля за търговията, си мисля а, и че а, е, така, стоките се движат в една посока, след това ги товарят, разтоварват. Но въпросът е, че нещата се движат в една посока. И в крайна сметка всеки желая да продава, всеки желая да намери е, пазар за своите продукти. Проблемът е, при транспортирането на стоки е, се изразява в това, че транспортът не винаги е необходим. Е, е, вие говорихте за 2 милиарда души, които страдат от недохранване, които нямат достатъчно храна. 800 милиона, които също споменахте, и за които казахте, че е, също е, страдат от глад, от недохранване. Е, измеренията естествено са различни. Е, същевременно се сблъскваме и с големия проблем на епидемиите. Това е глобален, световен проблем. И би трябвало да търсим решение на глобално равнище – не само да произвеждаме и да генерираме определени продукти, но след това по един разумен начин да ги е, придвижваме до потребителя. ФАО, е, финансовите институции и други международни организации би трябвало да потърсят е, начин да се преборим с някои явления на е, свръхпотреблението. Е, тук на равнище Европейски парламент, е, в нашата комисия, в комисията за развитие ДВ, проблемите са много важни. И вие вече е, се уверихте, че членовете на комисиите е, и на комисия Агри и на комисия ДВ ви подкрепят е, и говориха с много симпатия и уважение за вас. Е, а всички ние работим в сферата на селското стопанство и прехраната. Комисарят Хоган също е много активно ангажиран с тези въпроси. Вие говорихте за вашите приоритети е, и е, за нас ще бъде много интересно да чуем сега и отговора на въпросите, които ви зададохме. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря, дами и господа евродепутати, за окоръженията и за подкрепата. Това е много добре. Много приятно е да чуя по време на компанията, пожеланията, подкрепата и пожеланията за късмет, както чух тук. Мнозина тук споменаха господин Бове и господин Адрю и други е, въпроса за суверенността на прехранната. Разбира се, това по дефиниция е възможността една страна да определи как да изхранва населението си посредством е, така един, една гама от решения, които са на нейно разположение – всички варианти, които са възможни или желателни. Тук се добавят също и е, измеренията на търговията, която също има отношение към възможностите една страна да се прехранва. ФАО трябва да обърне особено внимание на тези страни и региони в света, в които очевидно производството на храни е твърде недостатъчно спрямо нуждите на, стра... на населението. Има и други страни, които пък могат да изхранват не само себе си, но и съседните си страни. 821 е, милиона е, са е, страдащите от глад, 2 милиарда от недохранване, включително в Азия, в Южна Африка и така нататък. В тези региони трябва да се увеличи производител... производителността на земеделското производство, което е, която е много ниска. Като тук става дума не само да се увеличава производителността, но и да се произвежда това, от което има нужда населението. Примерно в Африка, Замбия, произвежда много от царевица, дори я изнася, но населението там страда от недохранване. Тоест не е въпроса само да се произвежда, а и да се направи така, че продукцията да удовлетворява нуждите на населението. Именно в това отношение има много още какво да се прави. Фао, ще коментирам още по този въпрос. Господин Колумбия е повдигна въпроса за общата селско-стопанска политика. Нека да кажа, че ФАО работи с всички страни от света, за да направи необходимото те да получат подкрепа за разработване на публични политики в областта на земеделието с цел да се постигне е, цел, целта за устойчивост и достатъчно производство. Откакто бе създадена Европейската економическа общност, тук се разработват много силни а, е, публични политики, които ви сте запознати с тях, които е, съчетават и економически елементи, и е, изисквания за защита на околната среда, е, наскоро вече и борбата с климатичните промени, развитие на земеделските райони и така нататък. Не казвам, че непременно трябва да бъде копиран нашият а, опит, но а, той следва да бъде разучен. Освен това, връзката между храната и здравето. 600 милиарда долара – се отделят от правителствата в света в подкрепа на земеделското производство. И разбивката на тази помощ се свързва и с производство, и с цели на устойчивост, и също финансиране на така нареченото обществено благо. Има доклад с резюме от 4 страници, който е много интересен, е, защото в него се сравняват е, публичните политики на различни държави с много интересни и положителни примори. Европейския съюз е, именно осъществява такава подкрепа за развитие на земеделските райони, за борба с климатичните промени и всичко, което обществото по-конкретно очаква от, земедел... от селското стъпанство. Говорихте също за сигурност на хранителната верига. Това е много основен елемент е, от сигурността на продоволствието, на прехраната. Тоест да има храна, която е достатъчно питателна, достатъчно безопасна и е достъпна до потребителите. Каква е ролята на ФАО? Не една са ролите и току-що се връщам от Адис Абеба. Имаше среща, форум, организиран с Африканския съюз за сигурност на прехраната, на храните. Много интересен беше дебата за това по какъв начин може да се осъществи техническа помощ за изграждане на капацитета на различни страни, за да повишат нивото на санитарна безопасност на хранителните продукти. Тази, този форум се занима с не, не толкова с въпроси на търговията, това бе тематика на една друга предходна конференция, но главно с темата безопасност. И също темата, с която много се занимава Европейския съюз, безопасност за защита на населението. Ние сме разработили и прилагаме стандарти, които осъществяват ефективна защита за потребителите. И ФАО работи много за, е, по кодекс Алиментариус, за да може да се въведат е, в, чрез всички правителства стандарти, които да ни гарантират, че се спазват съответните правила, е, да почиват производството на определени правила, като тези стандарти, макар че се коментират и в Световната търговска организация, не винаги се налагат абсолютно. Затова е необходимо да се разработва и законодателство и ние работим именно за това да напомняме за тези стандарти на Кодекс на Алиментариус, но и да помагаме в това те да бъдат спазвани, за да може да се постига защита на потребителите във всяка една страна по света. Що се отнася до агроекологичните мерки, мисля, че вие зададохте въпроса. Да, целта е първо да се намалят загубите е, и разхищението. Това е много важно. Разговарях с събеседници от Канада преди няколко седмици. Около 40% от хранителните продукти в е, Канада на практика се е, изхвърлят. Е, така че това е голям проблем в целия свят. Е, ще трябва да засилим производителността на селското стопанство. Естествено, нещата се свързват и с целите за устойчивост. С 10 14-15 години ще трябва да е, обърнем особено внимание на устойчивостта, на доброто качество. Агроекологията е един от е, е, методите и подходите за свързване на екологичните и економическите цели и е, тук става дума не само за цели и за подходи, става дума за редица практики, които би трябвало да се комбинират. Е, през последните години е, ФАО се занимава именно с разпространяването на такива добри практики от сферата на еко агроекологията. Инвестициите, да, това е част от е, е, моя проект. Ние ще трябва да гарантираме инвестиции в е, тези сектори, които са в крайна сметка не само наше настояще, но и наше бъдеще. И ще трябва да търсим комбинация и от публични средства, и публични инвестиции, и от частни инвестиции. Работи се вече по една интересна програма на европейско равнище. Ние имаме Invest EU. ФАО ще трябва да направи съответните проучвания и да демонстрира какво всъщност вече е особено успешно и си заслужава да се продължат инвестициите. Но тази програма а, разполага с огранич... ограничени финансови средства, така че ние ще трябва да увеличим а, усилията си, за да а, мобилизираме повече средства. Така че ФАО ще ни помогне а, да си инвестира повече в секторите. В този смисъл аз гледам на себе си като на адвокат за мобилизиране на повече средства в името на повече, на по-големите инвестиции, както от частни, така и от е, публични средства. Е, ние говорихме вече за Световната е, банка, за АИФАД, Международния фонд за развитие на селското стопанство и ще развиваме и подкрепяме програмата за инвестиции. 5 милиарда са средствата в момента, но това не е никак малко, но не е достатъчно. Казах вече, че разчитаме на Световната банка, но естествено не само на Световната банка. Има и а, регионални банки за развитие, които също могат да допринесат за този проект. Селското стопанство и рибарството са сектори, които са най-ефективни в борбата срещу бедността. Това казва Световната банка. Но а, повечето от а, бедните хора в света всъщност са а, рибари. Те живеят именно в такива райони или са земедел, земеделски стопани. Така че ние ще трябва да насочим а, усилията ни, за да развием а, е, повече економическа дейност, обработка на а, храни, продажба, търговия с хранителни продукти Естествено, разчитаме най-вече на частни инвестиции. Е, Отчасти това се случва в Азия. Е, естествено, е, трябва да се направи връзката с инвеститорите. ФАО всъщност предлага знания, експертиза относно устойчивостта на продоволствената верига и а, така ние можем да а, подпомогнем и насърчим инвестициите и по този начин да създадем и работни места а, в съответните региони. А, хората да не се чувстват принудени да бягат от селските райони, от родните си места в, друг, в градовете или в съседните държави. Много ви благодаря за това, че споменахте жените. Аз не ги споменах. Естествено, че те играят една много съществена роля в хранителната верига в цялата система, в различните сектори, за които говорим, не само в производството и в обработката, но и в търговията, в търговските обекти. Тяхната роля не винаги се признава. Те срещат предизвикателства, пречки, трудности. <clears throat> нямат достъп до земя, нямат достъп до ресурси, не само до финансови кредити, но и до природни ресурси. И трябва да кажа, че е, това в крайна сметка се отнася не само за селското стопанство, но също и за рибарството. Е, каквито и действия да предприемаме, ние ще трябва да сме сигурни, че сме обърнали особено внимание на критериите за избор, които е, трябва да допринесат за е, по-добро положение на жените и за овластяването на жените, т.е. Възм създаване на възможности жените да вземат и водещи функции в секторите, в които работят. Ангажирам се с това. И така, парламентарния алианс за борба срещу глада, това е една инициатива, която приветствам. Селското стопанство, рибарството сигурността на прехраната, работните места, всичко това естествено е свързано с нашата борба срещу глада, срещу недохранването, не само в Европейския съюз, но и извън Европейския съюз. И ако бъде избрана, аз ще работя за насърчаването на тази инициатива, която ми се струва много привлекателна. Има още много какво да се каже, но мисля, че доста време отнех. По въпроса за модела за селско стопанство мога да кажа, че има много модели, много системи на обработване на земята в света. Най-важното е да кажем, че Дребното селско стопанство е това, което осигурява сигурността на плодовор... продоволствието. Е, дребните фермери са значител, от, значител, от голямо значение за нашата сигурност е, на прехраната. Освен това, разликите от една до друга страна са много големи. В Южна Африка е, големите земеделски стопанства дават възможност страната да посрещне целите си за прехранване и сигурност. Бразилия, от друга страна, макар че има много големи стопанства, голяма част от сигурността на продоволствията се осигурява от дребното земеделие. Затова трябва да е ясно, че ФАО трябва да работи с всички видове земеделски производители, така че да им даде възможност, когато е необходимо, да повишават производителността си. Тук имам предвид всички тези древни стопанства, които трябва да работят за това, да търсят повече печалба – и да се отдалечат от система на земеделие, която е базирана на помощи и да вървят по, по, в посока на економическа независимост. А също големите ферми трябва да бъдат устойчиви, но трябва да има и защита на природните ресурси и борба с климатичните промени. Също така не трябва да се забравя проблема с застаряването и на земеделските производители, и на рибарите. Трябва да търсиме възможности да привлечем повече млади хора, за да може да се появи ново поколение, което ще поеме техните функции. И една, един последен коментар – по глобализацията, да, за да ви отговоря, господин е, председател. Въпросът беше това проблем ли е или решение? Реално глобализацията е факт. Факт. Е, вие сте наясно с това. И, и в Европейския съюз всички сме наясни, че ние сме едни от първите износители и вносители на продоволствия. И именно тази глобализация, според мен, трябва да се извършва по един справедлив начин, за да не засяга най-слабите. Примерно, в най-бедните страни, за които говорих, които се занимават с замеделие и рибарство. За това а, би следвало да има и някакъв елемент на регулация на глобализацията посредством а, странния подход в а, Световната търговска организация. ФАО осъществява взаимодействие с СТО, именно за да може да се работи с най-бедните страни, които най-много са засегнати и от нестабилността на цените, и от климатичните промени и имат нужда от защита или подкрепа, за да осигурят прехраната си. Дейността на Кодекс Алиментариус е също много важна в е, контекста на глобализацията, защото е, тук се защитават потребителите, предоставя им се информация, защитава се тяхното здраве. Това е моето виждане е, за глобализацията. Във всички случаи тя е в основните теми на ФАО и очаквам сътрудничество с компетентните организации. И накрая, за да приключа вашият последен въпрос, как да направим така, че да постигнем всички тези цели? Да се борим и с заболявания, и с. В ФАО за мен това е организация, която има фантастични познания, възможности за анализ, но това трябва да се прехвърли и в действие. И е, именно посредством ФАО хората могат да седнат на една маса, за да е, търсят е, основни допирни точки, основни е, водещи линии на доброволна основа. Моя que la За да можем да отговорим на всички безпокойства, които и вие коментирахте тук. Има още много какво да кажа, но знам, че сме ограничени от времето. Paljon kiitoksia mielenkiintoisesta ja informatiivisesta keskustelusta, Много, много благодаря за вашите интересни е, е, изказвания, госпожо Ланел. Благодаря много и на колегите за интересните въпроси, които зададоха и които бяха истинско предизвикателство в някои случаи. Естествено, че ние е, се стремим към тясно сътрудничество с ФАО и с цялата система от организации на ООН. Е, целите за устойчиво развитие са в е, центъра на нашето внимание от 2013 година. Надявам се, че е, веднага след избора ви, а и това ще бъде е, малко след е, европейските избори, изборите за Европейски парламент, сътрудничеството с Европейския съюз ще бъде една от първите точки в дневния ред на ФАО. Ние продължаваме да работим е, много активно по всички тези въпроси, които ни вълнуват отблизо бедността в африканските страни, в Азия, недохранването, проблемите на жените, децата. Естествено, ще трябва да потърсим начини да обединим по един още по-ефективен начин нашите усилия, за да постигнем по-добри резултати в тази изключително важна битка. Желая ви успех! Аз ще ви напомня съвсем накратко само следното. Но междувременно микрофона се изключи. И така, председателят отново. Утре започваме е, с заседание на координаторите е, от 9 до 11 часа и след това от 11 часа започваме с работа.